коментари. Ако няма, протоколите ще се считат за прияти. Преди да започнем с първия дебат, имам три съобщения. На първо място. Както вероятно си спомняте, на 9 март 2016 година председателя предприе мерки по силата на правило 165.3 в комбинация с правило 11 от правилника за дейността и изключи от заседанието господин Елефтериус Синадинос за неприемливи коментари относно турското население. На 9 май, след като изслуша господин Синадинос и по силата на правило 166 от правилника за дейността, председателя реши да наложи санкция на господин Синадинос за поведението му по време на заседанието от 9 марта. Санкцията ще представлява отнемане на неговите дневни за период от 10 дни. Решението е, е оповестено пред депутата днес. Госпожа Джейн Кол